И е, информирам също, че господин Зоран Талер подава оставка като член на Европейския парламент от 21 март 2011 година. Парламентът отбелязва това действие по член 4, алинеи 1 и 3 и обявява мястото на господин Талер, Талер за вакантно, считано от същата дата. Госпожа Катрин Соли подава оставка като член на Европейския парламент, считано от 24 март 2011 година в съответствие с член 4, алинея 1 и 3 от правилника на парламента. Парламентът отбелязва този акт на госпожа Сули и обявява мястото и за вакантно, считано от същата дата. Компетентните френски власти ме информират, че госпожа Катрин Сули е, ще бъде заместена от господин Брис Хортефе, считано от 24 март 2011 година. Мисля, че господин Ортефе вече е тук. Тук ли сте, господин Ортефе? Не виждам. Очевидно не. Само момент, моля. Да, да, знам, но трябва да си направя съобщенията, моля ви. Съгласно член 3, е, втора линия от правилника на парламента, докато бъдат потвърдени кредитивите на господин Брис или докато не бъде взето решение по евентуално спорване на неговия мандат, господин Ортефе заема мястото си в парламента и се ползва с всички права, проистичащи от качеството му на член на Европейския парламент, при условие, че първо, преди това подпише декларация, че не заема пост, който е несъвместим с този на член на Европейския парламент. А сега господин Комбендит господин председател. Не по-зле от мен знаете, че е оспорена възможността господин Хортефе да стане член на Европейския парламент и аз смятам, че е малко разочароващо от страна на френското правителство да не изчака проверката на мандата на господин Ортефе. След като господин Ортефе не, не присъства на заседанието в Страсбург, на което трябваше да бъде потвърден за заместник на госпожа Соли, той не може и да бъде потвърден като такъв. Ето защо аз настоявам пред Европейската народна партия, която по собствените си твърдения така строго зачита закона, да изчака е, е, решението на спора. В противен случай е, ще се стигне до юридически скандал. Благодаря, господин Алди Има думата по същия въпрос. Микрофон, моля. Нашият колега Комбендит, който се държи като министър, който отдава дължимото на Уго Чавес като премьер-министър, няма правото тук да се изказва като привърженик на правото и демокрацията. Е, френското право сочи, че въпросният наш колега като е, бивш министър и избран за е, член на Европейския парламент, но поел ангажименти, постове в изпълнителната власт на собствената си страна, след като напусне изпълнителната власт, може отново да е, поеме функциите си на член на Европейския парламент. Става въпрос за господин Хортефе, който е избран за член на Европейския парламент. Съгласни ли сте с това поне? Моля ви, моля, госпожи и господа. Не, успорим е фактът. Не може да се говори тук а, за някакви договорни положения, за някакъв юридически спор. Господин Брис Ортефе е избран. Той е законно представен да поеме задълженията си на евродепутат от френската държава. Няма за какво да се спори. Да, е, госпожи и господа, имам още две съобщения. О, още двама са поискали думата, извинете. Ще дам думата на още двама и с това ще приключим. Господин Дол, бих искал просто да кажа на моя приятел Комбендит, че за да може да се оспори едно назначението, първо трябва да бъде номинирано. А след като а, нищо не е предложено, а, нищо не може да се анализира от правна гледна точка. Така че много те моля, за пореден път, преди да действаш, помисли, ако обичаш. Е, ти искаш е, от мен да зачитам правото, аз винаги съм зачитал правото. Така че нека сега да оставим е, правната комисия да се произнесе, а тя не може да се произнесе при отсъствие на предложение. И ако, разбира се, направеното предложение веднъж направено е незаконосъобразно, правната комисия ще ни каже. Благодаря, господин Голар. Госпожа Голар, извинете, господин председател, аз съм напълно съгласна, че следва да изчакаме анализа на правното положение. Междувременно бих искала просто да кажа следното. В нашата страна екстремистите надигат глава. И без съмнение, поради е, това се дължи на факта, че една част от политическата класа гледа на мандатите и постовете като на своя бащиния. От името на Франция, от страна на Франция, струва ми се, имаме право да очакваме малко повече, имайки предвид още повече, че парламентът има своето седалище в Страсбург. Госпожи и господа, Бих искал да се върна към текста. До проверката на акредитивите или до произнасянето по евентуален спор, господин Брис Ортефю заема мястото си в парламента и неговите органи с проистичащите от това права. Има процесна проверка, разбира се. И сега по дневния ред трябва за днес и утре да уточним дневния ред. Окончателният вариант е прият на 10 март, съгласно правило 130 е разпространен след пространни консултации с политическите групи. Беше предложено да